време и слушахме много внимателно вашите становища, както каза и председателството, ще предадем и на съвета на министрите и ще отчетем всички ваши съображения. Благодаря, госпожо комисар Малстром. С това приключваме дебата. Гласуването ще се проведе през май в Брюксел. А сега ще изслушаме съвета и комисии по темата досие на пътниците. Сега давам думата на господин Лопес Георидо от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, след влизането в сила на Лисабонския договор, Председателството на съвета представи на парламентът без поразумения за използване на данни за пътниците, така наречените ПНР споразумения. Едното е от 2007 година с САЩ и другото 2008 година с Австралия. Европейският парламент беше приканен да се съгласи с тези споразумения, за да могат те да влязат окончателно в сила. В момента обаче те сега се прилагат в рамките на една временна процедура. Европейският парламент трябваше да реши възоснова на Лисабонския договор дали да даде съгласието си за това споразумение или не. Тук става дума за условията на обмен на ПНР данни с трети страни, когато европейски граждани летят извън територията на Европейския съюз. Тук съветът е на мнение, че загрижеността на парламента по отношение на това, което вече споменахме през последно време, а именно а, събирането на такива данни за пътниците, а именно, че едно лице е включено в списък, трябва да бъде включено в списък на пътниците, за да може да се движи свободно извън границите на Европейския съюз. Това изразява загрижеността на съвета и затова съветът прикани комисията да представи е, документ, който да съдържа насоки. Проектът за резолюция, който беше представен, също е доста добър. Аз мисля, че той съдържа конструктивни моменти. В момента ще има гласуване по това споразумение и проекторезолюцията съдържа и изискване за съответен механизъм за проверка на това споразумение. В случая с САЩ имаме преработен доклад по това споразумение и ако комисията даде препоръки по споразумението с САЩ, тогава съветът вече ще да представи своето становище. По отношение на споразумението с Австралия, там нямаше е, преработка във връзка с начина на функциониране. Комисията отново ще има за задача да ни осведоми как ще бъде преработено това споразумение преди да се даде нов мандат за преговори. Ако бъде предложен нов мандат за преговори с САЩ и Австралия, тогава съветът ще трябва да провери много внимателно всичко това, като много внимателно вземе предвид и становището на Европейския парламент, както винаги. Сега по искането на съвета към Европейския парламент и комисията. Тук става дума за едно по-подробно регулиране от генеричен характер на тези данни за пътниците. Тук е, искам да припомня, че през 2007 година беше предложено едно рамково решение. По време на шведското председателство след това беше прието решение, а именно да не продължава дебатите по това рамково решение, защото шведското председателство смяташе съвсем основателно, че ще влезе в сила договорът от Лисабон и това ще попадне в процедурата на съвместно вземане на решения. Това означава, че председателството тогава не може да вземе решение по съдържанието на една обща уредба за данни на пътниците, която да действа в бъдеще. Имат се предвид данни за пътниците, които пътуват извън Европейския съюз и това до момента, докато комисията не представи съответни данни. И без това трябва да се посочи, че има единно становище по отношение на критериите, залегнали в проекто резолюцията на парламента и тук има три елемента, които могат да бъдат подчертани. Данните ще трябва да се използват само за целта, за която са предназначени и за която са събрани. Ние говорихме това във връзка с SWIFT. Втория критерий събирането на тези данни трябва да отговаря на правната уредба за защита на данните и да бъдат предвидени съответни гаранции за сигурност относно трансфера на данни и предоставянето им на трети страни. Аз мисля, че това са най-важните принципи залегнали в проекто резолюцията и ние ги споделяме. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Гарида. И сега давам думата на госпожа Малмстрен. Благодаря. Възможността на събирането на данни за пътниците се признава от доста страни, включително от Европейския съюз, за, борба, за възможността за борбата с тероризма. Разбира се, ако се спазват принципите за защита на данници, на личните данни. Ние имаме подписани споразумения с доста страни за използване на подобни данни, с Штатите и с Австралия в момента са двете споразумения, които в момента се обсъждат. Имаше предложение за отлагане на гласуването и се поставиха ред изисквания пред комисията за всички споразумения, свързани с данните за, за споразумения за предаване на данни за пътници. Аз мисля, че тази стратегия е удачна. Във вашата резолюция вие ще, ще говорите и за споразумението с Канада. Документите, свързани с това споразумение, изтекоха през септември миналата година и сега трябва да преговаряме отново с тях. Но това не бе възможно по практически съображения до този момент. Но в края на кращата важността на това споразумение не намалява. То самото не е прекрати, прекратено, само са през документите към него. Ние сме получили писмо от Канада, с което те потвърждават, че споразумението ще продължи да бъде в сила, докато се сключи ново. Благодаря на докладчика госпожа София Твелт за конструктивния подход. А, споразуменията с Австралия и Штатите ще бъдат приложими временно, докато се сключат нови такива. Също така предлагаме три препоръки като част от целия пакет за преговори за, по досиетата на пътниците. Значи първо обща стратегия за създаване на споразумения – с трети страни за изисквания, което всяка страна трябва да спада. Второ, директива за споразуменията с Австралия и Штатите. И трето, директивите, насоките за преговорите с Канада. Ние базираме своите действия на анализ на въздействията, отчитаме вашите препоръки, в, съдържащи се в тази резолюция и резолюцията от ноември 2008 година – а също така и отчитаме мнението на Европейския надзорник по личните данни и съответно и мненията на националните институции за защита на данните. Системата за досията на пътници трябва да бъде представена като цяло, свързана с нашата вътрешна и външна политика. И в заключение искам да кажа, че аз приветствам вашата резолюция, ще, ги, ще действам на базата на тях и ще ви информирам за всичко, което се случва от тук нататък. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на представителите на различните политически групи. Господин Аксел Вос, две минути. Благодаря, госпожо комисар. Както при данните SWIFT, така и при данните ПНР се правят опити за борба с тероризма и тежката престъпност и е, всичко това трябва да отчита правата на личността, защита на личната сфера и е, личното самоопределение. Обаче без е, ефективен обмен на данни не можем да гарантираме достатъчна сигурност в е, цифровата епоха, в епохата на цифровите технологии. И е, тук е, действат е, с особена сила принципите за закрила на личната сфера и на данните. И според мен е абсолютно необходимо да се прави по-точна разлика между данните необходими за борба с престъпността и данните от строго личен характер. И също така тук трябва да бъдат уредени срока за съхранение на данните, е, условията за обещетяване на граждани и така нататък. А що се отнася до употребата на данните за пътниците, тук трябва да се включат и случаите на тежка престъпност, към която според мен спадат престъпления като детска порнография, изнасилване, търговия с хора, търговия с опайващи вещества. Според мен това също би било принос към защита на личните права на пострадалите пострадалите лица. Аз мисля, че решението е, за споразумението за данните за пътниците ще се отложи и е, то с цел да бъде разработена една по-добра рамка за преговори, която да позволи на комисията да е, вземе предвид и да изрази всички наши представи по отношение на защита на данните. Освен това, ще трябва да се помисли как е, в бъдеще да водим борба срещу престъпността и тероризма с нашите трансатлантични партньори и това със сигурност ще бъде една крачка напред в е, борбата с глобализираната престъпност. Благодаря, господин Фос. Сега давам думата на госпожа Бирги Ципел за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа някои принципни неща във връзка с това споразумение. Има доста общи черти между него и споразумението SWIFT, но има и разлики. Когато Европейският парламент би трябвало да гласува за споразумението за данните за пътниците, ние не можем да кажем не. Знаете, че все още под има доста резерви по отношение на тези споразумения и аз мисля, че е, беше казано, че може да се отложи гласуването, но за разлика от СУИФТ тук има достатъчно основания за това. Казвам съвсем ясно, че това гласуване не трябва да се отлага за неопределено време, така че ние години наред да имаме само временно споразумение. За нас е много важно да се стигне бързо до нов мандат за преговори и то още преди лятната отпуска, така че да получим яснота по детайлите как да се се работи с тези данни и как да се извършва тяхното съхранение. Защитата на данните е много важна и аз искам да използвам възможността още веднъж да се спра на въпроса какви данни изобщо трябва да се трансферират. Е, данните, е, масива от данни за пътниците обхваща 19 отделни данни и ако е, съществува желание от тези отделни лични данни могат да се съставят профили за съответното лице. И аз мисля, че ние изобщо нямаме интерес за това, няма да го направим. Съответните данни ще бъдат заличавани. Обаче, ако определени данни, с които могат да се изготвят профили, изобщо не са необходими, то тогава тогава трябва да се помисли дали изобщо да се събират такива данни, респективно дали в действителност всички данни могат да се трансферират, ако постигнем споразумение. Това е много съществен въпрос. И естествено трябва да проверим при данните, които се трансферират, какви са разпоредбите за защита на личните данни, как, защото в момента в споразуменията с САЩ и Австралия те са доста различни и е, предвид е, другите държави, които искат да сключат подобни споразумения, ние трябва да бъдем е, сигурни, че ще действат за всяко споразумение специални стандарти. Трябва много детално да проучим всички тези въпроси. Първоначално винаги се казваше, че става дума за борба с тероризма. Сега се говори и за тежката престъпност. Тук може да се спори, но трябва да се вземат предвид детайлите. В рамките рамките на Европейския съюз ние трябва да имаме предвид, че правната култура и правната систематика е много различна и е, дефинициите за тежка престъпност е, са, различни, що се отнася до вида на тази престъпност. Така че ние трябва да знаем много добре за какво говорим, когато е, става дума за тежки престъпления, които е, някъде се наричат сериозни престъпления. Тоест, трябва да има много активен обмен между институциите, Председателството на съвета посочи, че ще има първоначален преглед на споразумението с САЩ. Официално тези резултати още не са представени, е, а прегледът беше направен през февруари и за това аз желая не само да се изготвят е, доклади, а тези доклади да се предоставят пряко на Европейския парламент. Аз мисля, че е много важно да се е, постигне едно единно споразумение. Данните трябва да се проверят още веднъж, но мисля, че въз основа на днешната дискусия ние ще успеем да постигнем добро споразумение и е, също така смятам, че мога да бъда оптимист по отношение на хода на бъдещите преговори. Благодаря, госпожо Симпел и сега давам думата на госпожа Интвелт. Колеги, като докладчик аз искам да благодаря на докладчиците в Сянка за отличната и много плодотворно сътрудничество, което доведе до една обща резолюция. Е, разбира се, още не сме в окончателния етап. Е, работата по текста ще продължи. Но днес е, обсъждаме искането за съгласие, което ни отправи съвета по отношение на две споразумения за Штатите и Австралия. Ние винаги сме много критични към прехвърлянето на данни по пътническите досиета. Искахме и анулирането на споразумението с щатите пред съда. Така че би било в противоречие да дадем съгласието си, си ей така. Но парламента е готов да сътрудничи и проявява отговорност. За това считаме, че ако утре, е, не се съгласим, ще създадем е, несигурност, правна несигурност. Затова искаме от комисията да изработи един общ е, набор от принципи, с който да се работи по данните по пътническите досиета. Много се радваме, че комисията е готова да работи и то достатъчно бързо и гъвкаво по тази тема и да ни е, предостави преди лятото пакета по пътническите досетията. Смятаме, че това е най-прагматичният подход, защото все повече страни искат прехвърлянето на подобни данни Спомена се тук и въпроса за споразумението с Канада. Какъв е точно правният статут там не е много ясно, но все пак нашата проекторезолюция излага основни принципи, минимални раз... Е, изисквания за пакета за пътническите досиета и те са така да се каже нашите условия за съгласие. Ключовият елемент тук е съразмерност, пропорционалност, защото трябва ясно да бъде доказано, че търсената цел не може да бъде постигната по друг начин. Това е ключов въпрос. Става дума е, особено и за данните ЕСТА и АПИ. Трябва много ясно да се прави разлика между данни в масив за всички пътници, примерно, които се използват за търсене най-общо, или целенасочени търсения, където се идентифицират лица, които са наблюдавани. Това са различни неща. Трябва да се прави ясна разлика. Също така трябва да има и ясни ограничения за целта на ползване на данните. Т.е. те трябва да бъдат ползвани само за целите на закона и сигурността. И то на базата на много ясни дефиниции – за какво точно става дума. Организирана престъпност и международна престъпност. Трябва да е напълно ясно какви са тези понятия. Също така, е, ползването на тези данни трябва да бъдат е, в съответствие с европейските изисквания за защита на данни. Това е в интерес на нашите европейски граждани. Те трябва да са наясно, че в нашите международни отношения и вътрешни е, отношения ние спазваме закона. Също така, е, правоприлагащите органи трябва да могат да се изпълняват своята работа в една толкова сложна среда, а ние имаме и задължение да защитаваме правата на гражданите. Тук, в този пакет от законодателство в момента, смятам, че е именно момента да получиме този правилен баланс. Благодаря. Сега господин Алфред. Благодаря, госпожа председател. Няма да повтарям каквото беше казано тук от колегата. Само искам да направя няколко общи забележки. Не знам дали сте видели филма специален доклад Minority Report. Ако не сте го видели, горещо ви препоръчвам да го видите. Властите, наказателните власти на бъдещето а, решават а, да създадат една система в този филм, а, в която се а, а, хващат престъпниците преди да са извършили престъплението. И по този начин се предотвратява през престъплението, благодарение на а, предвиждания на хора с специални възможности. Так по този начин а, в един момент обаче възоснова на една грешка се оказва, че цялата система се срутва. Та, аз лично тук считам, че а, такова профилиране на пътниците по техни данни е, всъщност а, става, е точно а, това, което се прави в филма едва ли не и че точно това става от 11 септември насам и това е нарушение на принципите на а, презумцията за невинност и други. А, относно достъпа на подобен достъп до данните всъщност представлява нарушение на европейското право и на човешките права и така както каза госпожа Интвелт, не можем да продължаваме, не можем да приемем тук в Европейския парламент подобно нещо. Ще поискаме от Европейската комисия и от съвета да а, направят така, че европейските граждани да са защитени от подобна система. А сега господин Ричард Чарнески за две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм критик на филмите, т.е. не съм толкова запознат с филмите, както колегата, който говори току-що. И не мисля, че тук обаче трябва да намесваме е, е, кинематографското изкуство. А, мисля, че е, събирането на данните на пътниците трябва да се счита за нещо нормално. С търговска цел тези данни могат да, се, да ни помогнат в борбата срещу престъпността. Разбира се, това беше също обсъждано и в, тук, в тази зала, в парламента, заедно с съвета. И считаме, че този проект си имаше своята аргументация за съществуване, но парламентът, за съжаление, не беше консултиран достатъчно. И е, смея да твърдя, че този проект беше доста а, скромен първоначално. И трябваше да вземе предвид нашите идеи също така. Ние все пак сме една от институциите. Относно данните за пътнически, е, пътническите досиета, има много хора тук присъстващи, които се обърнаха против идеята, просто защото съветът е, действаше непрозрачно. И привържениците на предаването на тези данни считаха, че трябва да накажат е, съвета за неговата арогантност, в крайна сметка. И е, се реши, че едва ли не ще, да, ще зашлевим съвета, но по този начин пък е, ще се наруши и въобще няма да допринесем за, а, за борбата с международната престъпност. Благодаря, госпожа председател. За разлика от колегите изказали се преди мен, аз искам да поздравя господин Албрехт за аналогията, която направи с филмите. Мисля, че понякога е важно да използваме някои културни елементи в аргументите, които изтъкваме. Това е хубав е, начин да се критикува развоят на събитието в обществото. Искам да поздравя госпожа Интвелд за ангажимента, който полага за запазване на правната сигурност. За вчера председателството каза, че авиацията е крегълния камък на свободното движение – основно право. Днес не трябва да забравяме това, когато говорим за информацията за пътниците, защото използването на тази информация понякога определя лицата, които имат право да летят и тези, които нямат право. Това се отразява върху правата на хората, не само правото на движение. но и върху някои подписани конвенции за правата на гражданите. Целта на Европейският съюз, а именно запазването на свободата на движението и премахването на вътрешните граници, подобряване на свободата на движението, е факт за някои категории лица, но не и за беженците, тързащите убежище и така нататък. Много често тук се включват жени и деца и други лица решават дали те имат право да летят или не. Понякога това е въпрос на живот и смърт за тези хора. Ето защо е много важно парламента и комисията да разгледаме много внимателно как ще се използва информацията за пътниците. Защото тук става въпрос за свободата на движение, а и за международни конвенции и граждански права. Благодаря, госпожо Свенсен. Господин Малцер не е тук. Господин Бусетул за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо, когато го обсъждахме SWIFT, казахме, че трябва да си извлечем полуките. Първата полука е, ако имаме повече правомощи, имаме повече отговорности. Ето защо стратегията, която е приел парламента по споразумението за данните за пътниците, е стратегия, която показва, че парламентът е разбрал, че има повече правомощи, но и повече отговорност. Това е нещо много хубаво, което трябва да се подчертае. Второ, Споразумението достатъчно важно ли е? Според мен то е много важно. Изключително. Защото борбата срещу тероризма е важна за сигурността на гражданите. Ето защо ние тук носим много голяма отговорност за самите граждани. Ако се случи нещо с гражданите, те ще се обърнат към нас и ще ни питат как гарантирате нашата сигурност. Трето, в споразумението не се повдигат някои въпроси, като поверителния характер на данните на гражданите, защитата на данните. В него се повдигат някои въпроси, някои притеснения. Хубаво е те да бъдат разгледани и да постигнем такова споразумение, с което да се охраняват интересите на гражданите, макар и за залог да се използва поверителността на личните данните. Мисля, че резолюцията е хубава, балансирана. Тя ясно показва какви са целите на парламента. Тя е ясен знак, че ние ще упражняваме своите правомощия отговорно. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Благодаря. Благодаря Саид Алкадрой за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател, колеги. Дебатът ни напомня много дебата за споразумението с SWIFT. Трябва да се намери добър баланс между сигурността и защитата на личния живот, защото и двете са изключително важни. Затрудненията въздушното движение през последните седмици показаха до каква степен Транспортът на пътници и стоки е, има значение в нашата епоха. Всеки един от нас, рано или късно, е длъжен да вземе самолет. Това обаче не означава, че трябва да предоставяме данни, без да имаме 100% гаранции, че те няма да бъдат зло, злоумишлено употребени. Отдавна американските власти използват най-различни източници за събиране на данни, за да а, открият заподозрените лица, като се започне още от подаването на молби за визи и проверките в самолетите. В Вашингтон 24 часа в денонощието един екип по събиране на данни за питниците изготвя списък, който от 500 много често се свежда до няколко души, списък на лица, на които е забранено да влизат на американска територия. <clears throat> Разбира се, дори тези решения могат да бъдат обжалвани по административен път. Затова ние трябва да искаме минимални гаранции, така както са формулирани в резолюцията. Разбира се, тук става въпрос за разследвания по отношение на тероризма и организираната престъпност, които усилия трябва да се съчетаят с защитата на личните данни. Това въжи и за предоставянето на съответните данни на трети държави. Има данни за пътниците, които са особено чувствителни. И се боя, че все още има някои неясни моменти, които могат да получат различно тълкуване. Предлагам ви да изготвим нов мандат. Очаквам до лятото комисията и съвета да внесат повече яснота. Сега господа, госпожа Сърджентини минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Напрежението поспадна малко. Госпожа Ентвелт представи една отлична резолюция. Аз съм напълно съгласна с нея. Необходимо ни е да имаме единна позиция по всички споразумения за данните на пътниците трябва да се отбележи кои данни са абсолютно необходими в борбата на тероризма и само те да се предават. Това е нашата цел. Не бива да я размиваме с някакви допълнителни цели. Данните не могат да се е, съхраняват в неограничен срок. Трябва да настояваме за зачитане на основните човешки права. Приели сме карта за основните права, така че те трябва да се зачитат при предаването на данни на пътниците. Е, в противен случай ще се сезират Европейската агенция за защита на човешките права и комисията трябва да го направи. Трябва също така да отчетем факта, namelijk een luchtvaartmaatschappij die гражданите влизат в пряк контакт с, или влизат в контакт с американските власти много често а, с посредничеството на а, авиокомпанията, и, което не би трябвало да се допуска в случая. Сега давам думата на госпожа Корнелия Ернст. Една минута. Благодаря ви. Свободата над облаците, за които говори герман, немския канцлер, е свързана с предоставянето на данните на Съединените щати. Ограниченията за свободата трябва да привличат нашето внимание. Die Durchquerung US-amerikanischen Luftraums. Er hatte... В е, един колега е имал случай, когато в е, списъка на пътниците е фигурирал човек набеден в тероризъм и самолетът е закъснял изключително много, а, а е ставал въпрос за грешка. Има най-различни данни за пътниците, за мястото им в самолета и за момента няма никакъв, никаква регламентация. Ние сме против предоставането на данните, поне във вида, в който се предоставят днес. За сега съществуващото споразумение не е достатъчно прецизирано. Трябва да се направи анализ на риска така, е, европейските граждани трябва също да имат достъп до американските е, регистри, господин Грубер. Благодаря, госпожо председател, господин е, председател на съвета, госпожо комисар. Искам да направя малко сравнение с дебата по SWIFT. Бях много доволен да чуя, че представителите на съвета набелязват нови цели – при все това се изненадах а, да чуя какви реакции предизвика в а, съвета а, дебата, свързан с а, Лисабонския договор. А, та, питам се какво ли ще стане сега, когато трябва да защитаваме интересите на Европа. И съгласен съм, че относно юридическата сигурност на нашите граждани, трябва да имаме подобни споразумения, за да защитим стандартите и нормите са ясно определени. И също така искам да повдигна един въпрос, който не е свързан директно с договора, но е свързан с въпросите, с които се занимаваме тук, а именно дебата в съвета Европейски регистър за тези данни. И а, последната терористична заплаха се, както знаете, това беше случая Детройт, когато е един потенциален терорист се опита да се качи на един самолет. За Детройт. Знаете, че въпросният човек беше наистина опасен, но а, ние нямахме а, нужните данни, хората на летището нямаха нужните данни, за да решат дали този човек трябва или не трябва да се качи на борда на самолета Вярно е, че трябва да знаем кои са опасни и потенциално опасни и неопасни хора, но а, все пак а, тези данни трябва да са поверителни. В Толедо председателството на съвета направи едно предложение да се а, направи по-добра мрежа за обмена на данните. За съжаление, комисията като че ли не взе предвид това предложение и едва ли не се спря само на най-лесното решение да се събират нови данни. Но преди да почнат да се събират нови данни, трябва да се изгради една мрежа между властите, за да се борим по-добре с тероризма. Благодаря. Сега госпожа Таня Фажон за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз съм убедена, че всички а, членове на Европейския парламент а, знаят много добре доколко е важно да имаме акуратна информация, за да се гарантира на сигурността на всички наши пътници. А, случая с а, авиотранспорта е много конкретен и виждате какво става, когато за няколко дни няма полети, и колко хора остават блокирани по летищата, чакайки някакъв самолет да излети, за да ги придвижи към дестинацията им. Нашите, обаче, нашите граждани се надяват техните данни да бъдат давани на нужните оператори на национално или европейско ниво. Но тези данни трябва да бъдат използвани само от съответните власти. Но в споразумението, което подписваме, нямаме ясни критерии какви точно кои трябва да са на органите, които ще се събират данните, които ще имат достъп до тях. И за какво ще бъдат използвани тези данни? Надяваме се да има промощие за това споразумение още преди лятото, но дори и индивидуалните споразумения на отделните държави членки на Европейския съюз с техните партньори, трети партньори, ще бъдат на същото ниво на сигурност, както общностното споразумение за Европейския съюз. И в такъв случай, при цялата тази е, каша, при целият този хаос, а, кой ще е сигурен, че данните няма да се използват е, е, не само за правилните цели? Не можем да позволим подобно нарушение. Така че, нека да наблегнем на системата за събиране на данните. Е, тя трябва да е качествена. Ние не можем да е, да имаме превентивни мерки срещу тероризма, ако нямаме добра обмяна на информация за данните. Видяхте какво стана по коледа, когато самолет за Детройт, в самолета за Детройт щеше да се случи най-лошото. Как тогава ще се борим с тероризма? Това споразумение ще гарантира сигурност на нашите граждани, но не трябва да има допълнителна интервенция и нарушаване на правата на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. А сега Лихтенбергер за една минута. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Разглеждаме досие, което е тясно свързано с сътрудничеството ни с Съединените щати и е с личните данни. Казаха ни, че ще бъде добре да имаме рамково споразумение с Съединените щати. И че това ще бъде полезно за всички. И че това ще улесни много а, работата ни. Но нашата, нашите възгледи за, за сътрудничество и за сигурност с Съединените щати са много различни. Така че трябва да сме сигурни, че нашата комисия няма просто да приеме това, което американците ни предлагат, без да устоява своите идеи. Ние трябва да сме сигурни, че комисията защитава нашите собствени норми. Именно за това дефиниция за тежко престъпление трябва да бъде въведена. А, трябва да се коригират данните и да се защитават тези данни. Иначе трябва да кажем не на това споразумение. Благодаря. А сега господин Карлос Коелю. Добре, президент. Благодаря, госпожо председател. Господин Лобеш Каридо, госпожо Малстрюм, ние изразихме своята тревога относно прехвърлянето на данни за пътниците до САЩ. Тези данни могат да се съхраняват за дълъг срок от време, след като е извършена проверката за сигурност, могат да се изпращат и до органи извън Америка. Споразумението с САЩ и Канада става по-приемливо, ако молбите подлежат на съдебен контрол. Трябва изрично да се споменат и споразуменията с трети страни за прехвърляне на такива данни. Иначе ще сме затрупани от молби за получаване на такива данни от други държави, което е много притеснително по линия на защита на данните и на правата на човека. Ето защо трябва да помислим за създаването на единна система в Съюза, като Европол участва в целия процес. Госпожо председател, госпожо комисар, за мен споразумението би било приемливо само ако в него има адекватни мерки за защита на данните и то се основава на принципа за необходимост и пропорционалност. Също така, трябва е, ние да предоставяме данните. Данните не трябва автоматично да стигат до трети държави, които ги искат. И така съвместното предложение за резолюция на госпожа Интвел ще бъде разгледано от парламента, но се нуждаем от повече време, за да гарантираме, че ще бъдат преодолени посочените от нас проблеми. А сега минаваме към процедурата по привличане на вниманието. Госпожа Тикао. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожа комисар. Защитата на личните данни представлява един от, едно от основните права на на нашите граждани. И а, Лисабонският договор също го подчертава и подчертава значението на хартата на основните права. Всеки тип процес, свързан с личните данни, трябва да зачита директивата, директивата 46 а, от 1998 и също така и директивата от 2008. Всички договори, свързани с тези данни, трябва да бъдат подписани само ако двете страни спазват въпросните директиви. Центъра за съхранение на данните и за трансфер на данните могат да се намират в различни страни и а, всяко споразумение, за съжаление, казва, че а, трябва да, се, да има централизация на тези центрове. Как в такъв случай можем да имаме подобно споразумение? Тъй като сега няма желащи да вземат думата в я и давам думата на господин Лопес Гаридо. Благодаря. Те се огранича с три коментара в заключение на този важен дебат. Господин Вебер говори за едно европейска, европейска система за предаване на данни за пътниците – ние сме за регламентирането на предоставането на данни за пътниците в въздухоплаването. Затова искаме комисията да направи проучване и да подготви директива, с която да уреди този въпрос, тази материя. Проект резолюцията, внесен от госпожа Ентвелт, гласи, че е необходимо да се извърши проучване за въздействие, което да отчете поверителния характер на данните. Трябва да се спазват два принципа. Принципа за пропорционалност и да се види до къде може да се регламентира, като същевременно другото е защитата на човешките права. Какви мерки трябва да бъдат прияти, питаше госпожа Файот. Дебата по споразумението може да ни служи за пример. Мисля, че ние се споразумяхме по основните принципи, а именно защитата на личния живот, на реномето, на личността. Това са основни права, които са <clears throat> неотменими. И трябва много внимателно да подходим към темата, защото в този случай може да има нарушение на тези права. И накрая една, един по-общ коментар. Мисля, че сигурността и свободата са два основни принципа, които понякога могат да са антагонистични. Защото когато гарантираме по-голяма сигурност, ние ограничаваме свободата. Ако искаме да защищаваме основните права, може да намалим сигурността. Но Всъщност, това не е точно така. Тези два принципа, свобода и сигурност, трябва да се допълват взаимно. И двата са част от европейското право и са записани в договор от Лисабон. Знаете, че Хартата за основните права е приложение към договор от Лисабон. Тази харта е свята, тя не може да се нарушава, трябва да се зачита. Ние сме сякаш склонни да разглеждаме нещата винаги в краткосрочен план, но в случая някои от мерките трябва да се вземат в дългосрочен план, за да се гарантира сигурността. Мерките за защита на личния живот също трябва да бъдат а, спазвани, за да защитат нашите граждани. Сега давам думата на госпожа Малстран от името на комисията. Гледала съм филма специален доклад. Той е добър и интересен, и е доста плашещ. А не това е нашата цел тук. Мисля, че дебата бе интересен и конструктивен. Наистина има прилики с SWIFT. Пак става въпрос за борба с сериозната организирана престъпност, тероризма, но и защитата на личните данни. Пропорционалността, ясна цел, дефиниции, правна сигурност и така нататък. От минали преговори с САЩ е, можем да си извлечем полуките и да ги използваме в дебата за данните за пътници. Трябва да изясним подхода си в Европейският съюз, това ще помогне. Работата, която вече сме вършили с САЩ, е, е пример за това как трите институции можем да работим заедно по тежки и деликатни въпроси. Надявам се, че ще постигнем добри резултати. И слушах дебата, прочетох вашата резолюция, тя е доста балансирана и разумна. Както казах, ще започне моментално работа на базата на нея. Очаквам да сътрудничим добре с вас. Както знаете, аз вече обещах на парламента по време на изслушването ми за комисар да представя всички мерки за борба с тероризма, с които разполага Европейският съюз, да ги идентифицирам, да ги изборя и да ги обсъдя с Европейският парламент. А също и да и съобща каква е архитектурата на всички системи за обмен на данни. Това трябва да го имаме предвид по този въпрос. Това е важен момент, с който ще се повиши прозрачността, а също и дискусията ще стане по-задълбочена. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите от парламента за това обсъждане. Благодаря на вас, госпожо комисар, за ползотворното сътрудничество. С това приключвам дебата. Гласуването ще се състои през първата част на сесията през май.